Vi eh. chiedo scusa per questo clamoroso ritardo, ma vedo... Моля да ме извините за това голямо закъснение, но е, знам, че много от моите колеги имат същия проблем като мен. А, а именно демонстрацията, която е блокирала целия град, е, за това най-вероятно не присъстват и много от колегите. По дневния ред трябва да ви кажа, че колегата Лишек има други ангажименти, които не може да отмени. Така че споразумението за асоцииране между ЕСА и Грузия, т.е. точка 8, ще бъде изтеглена, под номер 4 ще стане точка 4 от дневния ред, за да може да изложи пред вас а, своите виждания по въпроса. Въпрос. След което ще говорим за делегацията на Комисията по външни работи в Исландия на 8 и 9 септември. Следва точката за Афганистан. Ако няма други коментари по дневния ред, ще приемем, че сте съгласни с дневния ред и той е прият. Обръщам ви внимание на това, че ви е раздаден графика за 2012 година. Ще ви помоля да се запознаете с него и да нанесете датите на нашите заседания във вашите лични календари. Крайният срок за внасяне на измененията в бюро във връзка с бюджетния контрол на европейските средства за Афганистан е, е до 29 септември 12 часа. А, графика е такъв, че нямаме много време а, и за това ще помоля всички да подадат своите изменения на английски язик. Срока за внасяне на измененията за а, регионалното споразумение – за е, споразумението за е, преференциални условия за страните от Средиземноморието е, ще ви бъде съобщен по имейла. Да преминем тогава на доклада от Кристиан Дан Преда относно делегацията на Комисията по външни работи в Исландия. Господин Преда, имате думата. Благодаря, господин председател. от делегация... Uh, на 8 и 9 септември делегация на парламентарната комисия по външни отношения ФЕД посети Исландия. В състава, и в състава и влизах моя Милс, госпожа Сарджентини, с Робърт Аткинс, от групата на консерваторите и реформистите. Проведахме множество срещи с двама министри, министърът на риболова и селското стопанство, господин Геносон и с министъра на индустрията, енергетиката и туризма, госпожа Юзвотир. Също така се срещнахме с главния преговарящ господин Йоханесън, председателя на парламента. Разбира се, колегите от Комисията по външни отношения на Исландския парламент. Срещнахме се и с представители на Профсъюзната конфедерация на Исландия и с представители на организациите на НПО които са за членството на Исландия в Европейския съюз, както и с организации, които са против. И разбира се, ние се срещнахме с де, ръководителя на делегацията на Европейския съюз, господин Темо Сума, и посланниците е, на, на държави членки на Европейския съюз, акредитирани в Рейкявик. Също така искам да спомена и посещението в геотермална електроцентрала, където с експерти от университета в Рейкявик обсъдихме въпроси, свързани с климатичните промени, както и връзката между енергийните предизвикателства на бъдещето, и проблемите с Арктика. Заключенията За пореден път се убедихме, че става дума за кандидат, в който има много разнопосочени разнопосочни мнения от, за членството. Става дума за страна, която се колебае, която е възприела изчаквателен подход, която реши да започне преговори, както всички знаем. Процесът на аналитичния преглед е приключил и по време на унгарското председателство бяха отворени четири глави, като две от тях е, бяха временно затворени. Ще има още два кръга преговори в рамките на полското председателство. Амбицията на Исландия е да отвори всички глави до година и също така да ги затвори по възможност по време на датското председателство. С други думи, много амбициозна цел и трябва да кажа, че имат много добре подготвени екипи преговарящи с професионални Експертите им с опитни професионалисти и представителите на Европейския съюз в Рейкявик ни казаха, че, в, че Исландия е много добре подготвена. Остава проблемът обаче с дълбокото разделение в страната по отношение на членството в Европейския съюз. Ако и когато преговорите приключат, ще се проведе референдум за членството. В момента нещата стоят така. Противниците на присъединяването са по-многобройни от привържениците по отношение на главите и на темите. Има четири въпроса, които представляват а, а, интерес а, и като теми на преговори, и като въпроси от общ интерес. Става дума за риболов, селско стопанство, наблюдение и Арктика. Това са четирите въпроса, които бяха повдигнати на всички срещи, които проведахме с представители на, с политици, с представители на неправителствения сектор и така нататък. Що се отнася до риболова? Това се оказва ключов въпрос и всъщност това е основната причина, поради която Исландия отлагаше внасянето на молба за членство. И тук има разделение в правителството. Казах, че в исландското общество няма единодушие за членството в Европейския съюз, но също въжи и за правителството от една страна. Социал-демократическата лява партия е за интеграцията, от друга страна е за, са така наречените леви зелени, които са открито против интеграцията, а на тях е поверено Министерството на риболова и селското стопанство, както и още а, един портфел, а именно финансите. Що се отнася до риболова и селското стопанство, министърът господин Йон Бяласън един от е, ръководителите на движението против членство ни каза открито, че няма да даде мандат за преговори по главата Риболов и селско стопанство и по този начин чисто и просто ще блокира е, процеса на преговори. И той, и други исландски политици със същата политическа ориентация казаха публично, че най-напред трябва да има референдум и гражданите да се произнесат преди да се промени исландското законодателство, за да се а, приеме европейското законодателство, което означава, преведено на обикновен език, че преговорите трябва да бъдат преустановени. От друга страна, има общественото мнение е за това да бъдат проведени преговорите, но въпреки, че има една, въпреки че има един коалиционен партньор, който смята, че преговорите трябва да бъдат преустановени и молбата за членство отеглена. Що се отнася до паричните и финансови въпроси, ситуацията е много интересна, тъй като основната причина за членството за молбата за членство, подадена преди две години, беше ситуацията на националната валута кроната. Всички, с които разговарях, бяха единодушни. че исландската крона е твърде слаба валута и не може да се конкурира на международните пазари. Ето защо присъединяването към еврозоната би представлявало добра възможност да се а, укрепи исландската економика. В този контекст искам да кажа също така, че исландската економика след страшната криза от преди няколко години е в добро състояние. Програмата на МВФ е изпълнена успешно. Има економически растеж. Безработицата спадна и економическият климат като цяло е добър. Единственото притеснение на исландските политици е стабилността на кроната и заедно с това следят внимателно промените и тенденциите в еврозоната, които ги притесняват. Накрая на краткото си изказване, нека да кажа няколко думи за срещата с представители на организациите, които са за членство и у нези, които са против. Срещата, е- срещата беше много добра, защото там успяхме да откроим няколко момента. Първо, дебата за членството е емоционален, а не експертен дебат. В смисъл, че Малко от въпросите, по които се преговаря, са предмет на публичен дебат, така че дебатът е по общо признание емоционален. Освен това, движението против членството е много по-добре организирано и структурирано от проинтеграционното движение. Има видима разлика в опитът и ангажираността. Общо взето с а, изчерпах онова, което исках а, да кажа за посещението на нашата делегация в Исландия. И в заключение, убеден съм, че преговорите с Исландия представляват интерес за членовете на нашата комисия. Благодаря. Следващия оратор. Господин Робърт Аткинс. Господин председател, първо бих искал да поздравя нашия колега за ръководството на делегацията. Той внесе определен стил и чувство за хумор, нещо, което правеше посещението много приятно. Освен това, беше много ясно, че имаше някои повтарящи се постоянни теми. Аз бих искал да спра на един до два аспекта. Съгласен съм с колегата за преценката му за срещата ни в Министерството на рибарството. Беше много ясно, че никой няма да може да убеди министъра, че членството в Европейския съюз ще бъде нещо положително. Той много ясно заяви, че риболова е отрешаващо значение за Исландия, нещо, което всички разбираме. Така че министър беше абсолютно неотстъпчив и изобщо не го криеше. Зададох един същ въпрос на много хора, но никога не получих удовлетворяващ отговор. И беше зададен въпрос, защо изобщо беше подадена заявката за членство. И в крайна сметка с ръководителите на партията за независимост – която е една исторически много дълго управлявала партия, а също така и прогресивната партия, която е нещо като АЛДЕ в Исландия. Аз също им зададох този въпрос и аз също така посочих, че някакси позицията им при преговорите е доста неустойчиво при положение, че те са подали заявка, а някакси не се вижда в близко бъдеще никакъв резултат. И те казаха, че може би трябваше да има референдум за това дали изобщо да се подава заявка, защото в парламента това решение беше взето само с един глас в повече, един глас за в повече. И това бяха социал-демократите и зелените, въпреки че зелените бяха против членството, те решиха да гласуват и да дадат един глас повече, само и само да се задържи правителството на власт. Така че бяха вложени много усилия и средства за да се водят тези преговори и аз съм съгласен с ръководителя на делегацията, че наистина качеството на онези, които водеха преговорите, най-вече главния преговарящ, наистина беше много високо. Те бяха много компетентни. И наистина се задаваше въпрос защо се инвестира толкова много в този процес, след като не се вижда никаква крайна цел. Може би наистина е по-добре да се проведе референдум и главният преговарящ и министра на търговията каза, че в крайна сметка ще се стигне до успешен завършек на преговорите, въпреки проблема с рибарството. Но аз мисля си, че това е една преценка, която твърде много зависи от много други неща. Също така сега за обсъждането на финансовите въпроси. Ние обсъждахме това с заместник е, финансовия министр. Бях доста изненадан, когато научих, че Исландия е по-заинтересована да се присъедини към еврото, а не толкова Европейския съюз като цяло. И трябва да кажа, че някои от нас, които не са в еврозоната, бяха доста озадачени, но те наистина много ясно го заявиха. Също така те казаха нещо, което беше добре за британското и датското правителство, че неизплатения все още дълг ще бъде изплатен веднага, ако те се присъединят към еврозоната. Това беше една приятна изненада. Та, искам също така да кажа, че е, нашият шофьор беше представител на народа. Той не беше всъщност обикновен е, шофьор на автобус. Той беше преподавател в университета и просто си допълваше заплатата с е, това, че ни караше с автобус насам не там. И много е, и а, когато аз го попитах, вие какво мислите за всичко това? И той каза, те всичките са буклук, те са политици, те изобщо не представляват исландския народ. Не знам доколко това е вярно, но нашата делегация беше доста развеселена от този коментар. Мисли си, че все пак имаше зърно истина в това, което той каза. Наистина, на мен ме направи впечатление, че политиците бяха, не бяха наясно на къде се движат. Имаше някои, които бяха за, имаше някои, които бяха абсолютно против, но нито един от тях не беше наясно дали Европейския съюз е добро или лошо нещо за тях. Бях наистина впечатлен от процъфтяването на Исландия. Определено страната процъфтява, поне така изглежда. И финансовия министър каза, че растежът е 2% годишно. И когато става дума за решаващия момент, разбира се, всичко зависи от екипа за преговори. И има определено желание да бъдат затворени всички глави и едва ли ще има някакви проблеми, защото Исландия е една много напреднала страна, може би само у нези глави, за които говореше господин Бреда. Е, имахме предварителна среща с посланиците и ние получихме от тях доста ясна картина на ситуацията. Смятам, че определено в случая с Исландия ние не знаем какви ще са техните условия, не знаем дали ще решим проблемите с рибарството. Освен това, може би те ще решат, че с новата обща политика в областта на рибарството за тях ще бъде добре да се присъединят към Европейския съюз, но в случай че те с колебание и несигурност ще гласуват да се присъединят към Европейския съюз, това може да бъде и това може да бъде обословено от това, че тяхната валута е доста слаба и доста малка валута. Това беше от мен. Бих искал да благодаря най-вече на ръководител на нашата делегация за неговия прекрасен стил и чувство за хумор. Е, благодаря, господин Аткинс. Сега ще дам думата на господин Таран. Thank you. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искал да благодаря на членовете на делегацията за тази информация и за самото посещение. Междувременно имах възможността да се срещна с министър на външните работи и президента на Исландия. И последният, като че ли се придържа към мнението, че Европейският съюз е предал Исландия, докато някои азиатски страни се отнесоха към кризата в Исландия с повече внимание и предоставиха повече помощ. Най-вече той посочи Китай като добър пример за сътрудничество между две страни. Мисля, че това е нещо, което трябва да обмислим и да предложим някакви доводи срещу това, някакви контрадоводи. Освен това, министърът на рибарството в Рейкявик, Рейкявик възнамерява да инструктира своята делегация да блокира преговорите по главата рибарство. Може би трябва да се опитаме да бъдем по-интелигентни, да бъдем по-щедри и да инструктираме делегацията на Европейската комисия да ги изненада и да бъде запазена изключителната економическа зона за Исландия и също така исландската организация по рибарство трябва да бъде включена в процеса на вземане решения в е, европейската политика, общата политика в областта на рибарството. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега давам думата. А, извинете, няма никой, който да е поискал думата. Представителят на Европейската служба по външна дейност има думата тогава. Eh, Благодаря много. Ние с интерес е, е, изслушахме е, доклада на господин Преда. Информацията, която той даде е много интересна и тя съответства на това, което наблюдаваме и ние от страна на Европейската служба за външна дейност. Ние много внимателно ще следим развитието на вътрешната политика в Исландия. И най-вече всичко, което е свързано с арктическата политика на Исландия, защото тази сфера от политиката е много важна както за Исландия, така и за други държави, като Норвегия и Русия. Благодаря ви, че ви ми дадохте думата. Абиямо. Благодаря, доктор Грепа. Господин Аткин също веднъж. Бих искал да спомена още нещо. Искам още веднъж да изтъкна момента за арктическия регион. Определено има някакви подозрения, че ни искаме те да се присъединят, защото Арктическия регион е важен за Европейския съюз, а не толкова Исландия. времено исландците разбират, че Европейския съюз ще ги ограничава в тази сфера. Искам още веднъж да подчертая, че трябва да сме много деликатни, когато обсъждаме тази тема. Трябва да наистина да сме много внимателни и предпазливи. Bene, prendiamo atto di questo suo accorato messaggio alla Commissione e... Добре. Е, е, е, изслушахме, информирахме се за това послание, което отправите към комисията, включваме го в протокола и преминаваме на точка четвърта от дневния ред. Бих искал да изтеглим напред е, въпроса на господин Лисик относно споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Грузия. След това ни Предстои дискусия за политиката за съседство. Ще говорим по нея около 10 часа, за да може господин Брок да отиде на останалите си ангажименти. А, така че въпросите, по които работи господин Нилсен ще бъдат разгледани след това. Господин Лисък има думата. Заповядайте. Микрофон. Е, извинете, господин председател, аз имам проблем. Аз съм докладчик на всяка на ЕНП за Централна Азия и не знам за тези промени в дневния ред и не съм съобразила дневния си ред с тях. И аз не знаех, научих за всичко това тази сутрин и за ангажиментите на господин Брок. И за това се опитах набързо да променя дневния ред, за да може да говорим по всички точки, включени в него. Може би бихме могли да приложим и някакъв друг критерий към дневния ред. Защото първо трябва докладчиците да са тук и едва след това докладчиците в сянка. Нищо лично към вас, но това е иерархията. Така че сега ще дам думата на господин Лизък. Ако бъдете кратък, ще имаме време за всичко. Заповядайте. Niezwykle przykro, że z mojego między innymi powodu е, musieliśmy namieszać w planach pani poseł Jegle, także serdecznie, serdecznie przepraszam. E, proszę Państwa, Będę starał się być bardzo zwięzły, dlatego że Państwo mają. Извинявайте, ще се постарая да бъда кратък, защото виждате в е, документите си проекто докладът. Ще направя само един личен коментар. Когато бях назначен за докладчик, много се зарадвах, но много скоро разбрах, че е трудна задача да се третира тема като Грузия. Затова благодаря на всички, които помогнаха за подготовката на доклада за Грузия и економическите, и политически, и социални въпроси, които са свързани с тази толкова динамична страна, която се развива бързо. Гражданите на тази страна мечтаят да се присъединят към нашата общност. Аз посетих Грузия три пъти в хода на подготовката на доклада разговаряхме три пъти с председателя на парламента, министра на външните работи, главния преговарящ, но също така и политици, представляващи опозиционните партии, които не са парламентарно представени. Политици, които са се представили добре на местни избори. Разговарях с местни НПО-та, с омбудсмана и с журналисти и всички унези, които работят по въпроса. Разговарях и с представители на полското представителство, Министерство на външните работи на Полша. Многократно се срещнах с преговарящи неговите служители. От тези срещи аз успях да събера много важна информация за всичко свързано с нашите отношения с Грузия, политическите, економически трудности след конфликта с Русия през 2008 а също така и информация за сегашната ситуация, сегашните структури, В моя доклад съм записал, че Грузия върви в правилната посока по отношение на реформата на съдебната система, реформата на демократичните структури. Отчитаме това, което се случи след неодавнашните избори в Грузия, когато преходът беше много мирен и мина много гладко. Заявяваме, че ситуацията в Грузия се е подобрила, че напредъкът се е осъществил бързо, че е, реформата на структурите върви бързо. Разбира се, има и спорни въпроси, като политически проблеми, проистичащи от войната през 2008 година. Много експерти в Европейския съюз, е, както и много експерти, а, и а, мозъчни тръстове споделят моето мнение. Дойде време да кажем ясно, че 20% от територията на Грузия е окупирана а, по смисъла на международното право. Ние признаваме целостта на Грузия и правото на страната да е, определя какво се случва на нейна територия. Виждаме, че руските войски е, не са добре дошли. Още нещо. Е, към което искам да привлека вашето внимание, Конвенцията за свободна търговия. Аз мисля, че реф... реформата на економическата система се движи в правилната посока. И парламентът би трябвало да изпрати много ясно послание, в което да се, каже, че сега е времето да се, го, да се разисква въпроса за създаването на зона свободна търговия. Не бих искал да се разпростирам в много подробности. Разполагате с текста на доклада. Искам да кажа, че започнах разговори с докладчиците в Сянка и съм готова да водя преговори. Господин Данжан. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за този така добре подготвен доклад. Имахме време за срещи и за консултации и затова искам да благодаря на докладчика, на докладчета в Сянка и другите колеги. Мисля, че няма да имаме кой знае какви проблеми с това да приемем текста. Текстът е балансиран, той включва най-важните въпроси. Отправят се похвали към напредъка и се посочват недостатъците. Грузия е един от най-важните партньори в източното партньорство на Европейския съюз. Ние споделяме общи ценности, една от които е демокрацията. А, економиката е в добро състояние. Проблемен въпрос е спазването на човешките права. Колегата Лисък каза, че Грузия е постигнала голям напредък в отношенията си с Европейския съюз, но правителството трябва да вземе съответните мерки за консолидиране на демокрацията. Това се отнася най-вече за политическия плурализъм и плурализма на медиите, за които ще говоря по-късно. Искаме да почетаваме в текста суверенността и почтеността на Грузия. За мен обаче е много важно а, а, това, а, че а, вътрешно разселените граждани могат да се върнат на обичайните си места. А, освен това, Грузия трябва да а, съблюдава международно признатите граници и да прави всичко, за да предотврати международните конфликти, т.е. да не използва войските си за а, разпалване на конфликти. Ще кажа няколко думи сега за облегченията в визовия режим. А, мисля, че трябва да предприемем стъпки за облегчаване на визовия режим. Що се отнася до правосъдието, Грузия също е постигнала голям напредък. Въпреки това обаче се предприемат множество политически, странни политически стъпки, които не са добре мотивирани и а, държавата трябва да направи така, че нейните юристи да бъдат по-добре обучени, Друг феномен, който прави впечатление е насилието от страна на полицията. Държавата, освен това, трябва да се постарае да подобри условията в затворите. Грузия все още има най-голям брой затворници в света. А условията в грузинските затвори и центрове са нечовешки. А, Говорих вече за медийния плурализъм и за условията на работа в медиите. Става дума най-вече за условията, при които работят журналистите. През септември Сдружението на журналистите поиска освобождаването на един задържан сръбски журналист. този журналист е обвинен в шпионаж за Русия. Това не е единствения пример. През юли има подобен случай с друг журналист, който е обявен, че шпионира на най-високо равнище за Русия а, така че тук искам още веднъж да почетая, че а, трябва да се насърчава плурализма а, в а, медиите. А, освен това, липсва всякаква прозрачност относно собствеността на медиите и достъпа на информация на журналисти а, до относно държавата и правителството е ограничен. Грузия обаче е амбициозна държава и ще продължим дискусията с тях. Напълно съм съгласна с това, което каза докладчика, именно, че Грузия е на прав път. Благодаря. Е, Брок. Благодаря ви. Господин Брок. Господин председател, аз ще кажа само няколко думи по този въпрос. Ще започна с последното изречение на колежката, а именно, че Грузия е тръгнала по правилния път. А това, че нещата не са 100% така, както трябва да бъдат, е вярно. Ние не можем да очакваме такова нещо от Грузия. Но когато виждам как Русия е успяла да се стабилизира след войната и в економически отношения, и как е модернизирала инфраструктурата си, какъв растеж е постигнала, Мога да кажа, че а, а, Грузия надмина очакванията ми. През ноември бях в Грузия като наблюдател на местните избори. А, а, имаше наблюдатели от ОССЕ и от други международни организации, които констатираха, че изборите са протекли честно и справедливо, така че трябва да дадем положителна оценка и на процеса на демократизация. А, трябва да се погрижим за това да подкрепим по-нататъчното развитие в тази а, посока. Е, и трябва да подчертаем, че в други държави от източно партньорство развитието далеч не е такова, каквото е в Грузия. така че по отношение на Грузия просто трябва да посочим слабите места и да се погрежим да бъде постигнат напредък. И тъй като господин Лизък изложи нещата по този начин, искам да му благодаря. Благодаря ви, господин Брок. Господин Кяев от Европейската служба за външна дейност. Благодаря ви, господин председател. Първо, благодаря ви за това, че ни поканихте да представим позицията на Европейската служба за външна дейност. Бих искал да посветя две минути на самия преговорен процес. До момента проведохме седем пленарни заседания, заседания в пълен състав. Последното беше през юли, извинете, шест заседания и седмото ще се състои през октомври. Смятам, че постигаме добър напредък в повечето области. Разбира се, все още има редица въпроси, които или са специфични за Грузия, или пък това са въпроси, които са подобни на онези, които имаме с други партньори, с които преговаряме по подобни споразумения. Имаме контакти и обменяме мнения. Извършихме обмен на мнения преди лятната вакансия, които ще ни помогна да подготвим доклада. Проекто текста на доклада беше представен в началото на септември за коментари. Бих искал да се спра на някои аспекти, отнасящи се до доклада и бих искал да отговоря на някои от бележките, направени от почитаемите евродепутати. Първо, по въпроса за реформата. Мисля си, че всички сме съгласни, че Грузия е провела реформа, която заслужава похвала и тази реформа е била задълбочена и била, и била проведена бързо. Ние специално посочваме два общи проблема в нашия доклад. Първо е необходимостта да се укрепи демокрацията и да създаде едно толерантно и плуралистично политическо общество и също така да се гарантира независимостта от, на съдебната система. Тези въпроси бяха споменати от е, евродепутатите, както и въпроса със свободата на медиите. Разбира се, ние се стремим да решим тези въпроси в нашите преговори и в нашето сътрудничество с компетентните грузински органи. Вторият проблем, на който искам да спра, е въпросът с политическия диалог и сътрудничество. Вие направихте някои препоръки в тази сфера. Първо, разбира се, позоваването на член 49 на договора е абсолютно неизбежно в този контекст. Бих искал да кажа две неща тук. Споразумението за асоцииране, което преговаряме с нашите партньори, само по себе си не препятства никакви взаимоотношения с Европейския съюз, но става дума за политическо асоцииране и економическа интеграция. Мисля си, че също така е важно, когато водим преговори за такива споразумения, да имаме последователност и да отговаряме на стремежите на нашите партньори. Второ, за самопровъзгласилите се републики Абхазия и Южна Осетия. Искам първо да кажа, че разбира се, Европейският съюз многократно е посочвал необходимостта да се спазва териториалната неприкосновеност на Грузия. И това е основата на нашия подход към този проблем. Ние използваме много широк спектър от различни инструменти. Използваме най-различни механизми. Съвсем наскоро назначихме специален представител. Също така предоставяме помощ за вътрешно разселени лица и като цяло подпомагаме реформата и економически растеж. Що се отнася до един от тези механизми, които използваме, Смятам, че за момента този механизъм за подпомагане на Грузия трябва да продължи да действа в сегашния си формат като един механизъм за мониторинг. Второ, що се отнася наш, до нашия подход до самопровъзгласилите се републики, Възоснова на принципа на териториална неприкосновеност подхода на Европейския съюз е основан върху непризнаването на тези отцепили се територии и диалог, за да не бъдат изолирани тези територии. Мисля си, че чрез този подход ще осигурим условия за дългосрочно разрешаване на проблеми по мирен начин. и накрая за обсъжданията в Женева. Стори ми се, че има определен песимизъм във вашия доклад. Нашето впечатление е много положително, що се отнася до тези обсъждания. Това е единствения за сега форум, за да може да се провеждат разговори с всички заинтересовани страни. И както вече казах, самия процес е много важен и ние го подкрепяме изцяло. Що се отнася свободата, правосъдието и сигурността, вече говорих за реформата, но бих искал също така да кажа, че що се отнася до облегчаването на визови режим и споразумението за реадмисия, че това споразумение вече е влязло в сила в Грузия. Ние смятаме, че преди да бъдат предприяти по-нататъчни мерки по задълбочаването на механизмите, подпомагащи мобилността, първо трябва да видим какво се случва на място. И би трябвало да видим как се изпълнява споразумението за е, реадмисията. Сега за дълбокото и всеобхватно споразумение за свободна търговия то ще бъде неотменна част от споразумението за асоцииране. Смятам, че в момента вече наближаваме заключителния етап на подготвителната фаза. Виждаме, че има много ясен план за действия, предложен от компетентните органи в Грузия те вече приключват изпълнението на този план за действие. И нашите колеги от комисията най-вероятно ще дадат положителна оценка на този план и изпълнението му и това ще ни позволи да започнем преговорите. Надявам се, че съм отговорил на вашите бележки, но ще се радвам да отговорим на допълнителните въпроси, ако имате такива. Доктор Кялер е... Благодаря. Госпожа Луначек, като докладчик сянка от името на зелените. Благодаря, извинявайте, господин председател, че закъснях, трудно стигнах до тук. Най-напред искам да благодаря на господин Лисек за неговия доклад. Мисля, че ние ще представим няколко препоръки на съвета. Трябва да погледнем на нещата от различна гледна точка. Доколкото си спомням, в доклада се споменават около 40 души, около 40 пъти конфликта с Русия. Не, че съм против това, но формулировката според мен трябва да бъде такава, че да ни дава възможност да работим с онези, които са в окупираните територии. Това ще са измененията, които аз ще внеса. Също така вие говорите за конструктивният едностранен подход на Грузия, който приветствате и изказването на господин Сакашвили в парламента миналата година. Независимо от това, аз бих искала да направя един коментар за предложението за пакта за отказ от агресия много преди нападението на Русия през 2008 година. По, по това време Грузия не искаше да го приеме. Заслужава си да се спомене. По отношение на споразумението за свободна търговия, ние бихме искали да има оценка на социалното и екологично въздействие на такова споразумение тъй като с други страни се оказва, че има проблеми. Това са двата основни въпроса, които искам да спомена и се надявам, че ще постигнем споразумение. Благодаря, госпожо Луначук. Окончателни комен... за, е, заключителни думи давам думата на докладчика. Искам само да благодаря на всички а, докладчици в Сянка. Благодаря на службата за външни действия и както казах, а, готов съм а, да водя разисквания и съм убеден, че ще постигнем консенсус. Председателят, благодаря господин Лисък. Срок за внасене на изменения, както знаете, е 28 септември, 12 часа на обяд. Сега, както беше обявено, преминаваме към точка номер 7 преразглеждане на европейската политика за съседство. Господин Брок ще говори за тази политика и замества господин Давид, който не може да дойде. Майкро, плиз. Майкро. Not right. Now it's better. Äh, ah, ich habe die Ehre in ein... Аз имам честа да представя доклада на колегата Давид. Ще ви го представя в, с акцент върху Южното партньорство. Мисля, че а, политиката на съседство трябва да бъде фокусирана по нов начин. А, трябва да видим обаче, че общото съобщение на комисията и върховната представителка предлага един принципно нов подход и предлага да се тръгне по нови пътища. Мисля, че след арабската пролет в особена степен става ясно, че трябва да направим много повече. Освен това, трябва да се изяснят финансовите въпроси и трябва да настояваме политиката по с оглед на финансовата криза да не бъде поставена назад в приоритетите ни, тъй като е важно нашите съседи да могат да се организират демократично и стабилно. Виждаме, че страните от Южното партньорство, Северна Африка, успяха да проведат мирни революции и думите, които чувахме преди 12 години от Източна Европа, сега се чуват от там. Думи като демокрация и, разви... и свобода и правова държава. Точно това са нещата, които ние трябва да подкрепим и натам трябва да насочим средствата си. Е, приветстваме е, създаването на редица е, инструменти и механизми за насърчаване на това развитието по същия начин, по който успяхме да постигнем създаването на механизъм за човешките права по инициатива на Европейския парламент, можем да направим нещо подобно. Този инструмент обаче не беше използван достатъчно от комисията и може да се направи така, че този инструмент да се използва за насърчаване на демокрацията и развитието в тези държави. От страна на комисията не виждам воля за е, използване на този инструмент, така както го поискахме ние. Аз мисля, че ние без е, апарата на комисията ще можем да работим е, по тази е, политика и това ще бъде необходимо, за да не повтаряме грешките от миналото. Второ, е важно именно в тези държави да подкрепим по най-интензивен начин демократичното развитие. Да подкрепим демократичните процеси, да подкрепим провеждането на изборите, например, в Египет. Трябва да засилим нашето присъствие в доклада на колегата, като особено важен, от въпроса с миграцията и продоволствените кризи. Е, той настоява да се намери синергия между вътрешната и външната политика на Европейския съюз, за да може Средиземноморския регион да постигне напредък и в това отношение струва ни се важно, че това економическо пространство трябва да бъде организирано така, че да не бъде тайния път на тези държави към Европа като бивши класически колонии. 50% от търговията на северноафриканските държави е търговия помежду им. Е, мисля, че трябва да насърчаваме изграждането на инфраструктурата между тези държави и да се насърчават търговските отношения между самите държави, защото по този начин може да се постигне напредък и растеж и това ще бъде възможно единствено ако насърчава а, сътрудничеството между държавите в Северноафриканския регион и това от своя страна ще благоприятства мирното развитие на региона. мисля, че този принцип е много важен. Принцип принципа за решаване на регионалните конфликти чрез използване на този мултилатерален подход. скъпи колеги, аз съм само помощ, помощник докладчик по темата на колегата, но смятам, че доклада върви в правилната посока. А, искам да ви предам от името на господин Давид, а, а, че той а, с удоволствие ще включи вашите аргументи, вашите съображения и а, вашите изменения, а, които трябва да бъдат внесени до октомври, до 7 октомври колегата Давид е готов да обсъди и да вземе предвид вашите изменения, за да може този доклад да бъде прият с голямо мнозинство и той да послужи за основа на една многостранна политика. Позволете ми сега да, да направя една лична забележка. ужасно се ядосвам кога, когато чувам, че около 60-70% от европейските средства за региона се изразходват за извършване някакви изследвания от консултанти. И написаната по този, изписаната по този начин хартия не служи за нищо. Трябват ни не а, добре печелещи консултанти от Европейския съюз, а проекти на място, а, в региона. За това трябва да поискаме от комисията да пренасочи средствата си към практически проекти. Благодаря. За северното измерение докладчикът не е тук. Ако има някой, който иска да се изкаже, Възоснова на казаното от господин Брок, сега е моментът. Е, нямаме много време. Господин Билан Мон. Милан Мон. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че закъснях. бях разбрал, че дебатът ще се проведе към 12. Виждам, че сте го изтеглили. Господин Брок току-що се изказа и като цяло аз съм съгласен с неговия доклад. Както каза господин Брок, ние вървим в правилната посока Нямах време да проуча доклада толкова внимателно, колкото би ми се искало, но ще направя няколко предварителни забележки, които се оформиха в мен след по-бегал прочит. По отношение на южната чест, мисля, че трябва да откроим повече Съюза за Средземноморието. Става дума за амбициозна институция, но я споменаваме само във връзка с някои регионални конкретни проекти. Аз мисля, че тази институция, разбирам, че преминава през трудни времена, би трябвало а, да, да си остане амбициозна институция. По-нататък споразуменията за асоцииране и точка 13. Разбирам, че тук се говори за търговия. Смятам обаче, че трябва да се говори и за услуги. Думата услуги не се появява в текста, което според мен трябва да стане. Не смятам, че трябва да се тълкува погрешно изразът стоки и индустрия. По-нататък не става дума само за отваряне на европейския пазар, другата страна също трябва да отвори пазара си. Европейския трябва да помогне на реформата, адаптиране на вътрешния пазар, но според мен отварянето трябва да бъде взаимно. По отношение на услугите можем да играем важна роля и да направим така, че е, службите да присъстват по по-видим начин. Следващият аспект, господин председател, с ваше разрешение, мобилността. Цялата глава за мобилност, това са проблеми, задължения за Европейски съюз, както се създава впечатление. Европейски съюз трябва да положи повече усилия за миграцията, Европейски съюз трябва да направи това и онова. Говорим за миграционни потоци. Имаме нужда с от, от сътрудничество на трети страни. Когато се говори за потоци, не можем да ги управляваме само от а, едната страна. Страните, от които идват тези страни, също трябва да помагат. Това е, е резервата, която имам. Също така, с погодбата за реадмисия също трябва да получи повече внимание. Благодаря господин Милан Мон. Междувременно господин Шидиес е тук, докладчик за северното измерение. Има думата. Надявам се, че знаете, че този доклад е само един от компонентите при прегледа на нашата политика за добросъседство. Ще се спра само върху заключенията на доклада, защото този доклад е предназначен да приключи самия процес на прегледа. Очакваме във Варшава на 29-я да състои среща на върха на източното партньорство. Там също очакваме да бъдат формулирани заключения, които ще обогатят заключителния текст на нашия доклад. Бих искал да поставя три изключително важни въпроса. Те са от голямо значение – за това, за което говори доклада. Първо, докладът е много последователен и изцяло отговаря на насоката на съобщението на комисията. В съобщенията на комисията се посочат всичките нови елементи на преосмислянето на политиката за добросъседство. Предишният документ също така отговаряше на основните насоки на съобщението на комисията. Сега, що се отнася до самата структура на доклада, ние искаме да има последователност в подхода ни към и изтока и юга. Това не са два различни доклада. Става дума за един единствен доклад, който обхваща цялата политика за добросъседство. И третият въпрос – който може да бъде разделен на по-конкретни подвъпроси. Принципът повече за повече или критериите да бъдат формулирани като конкретни очаквания и изисквания, за да могат те да бъдат възприяти от нашите партньори и за да могат те да разработят собствената си политика – и Европейският съюз ще действа в зависимост от това как се изпълняват предварително формулираните политики и стратегии. Един от въпросите, който е изведен на преден план, е въпросът за мобилността. Обаче най-важното тук е да се зададат правила за визовия режим – и ние искаме да бъдат отменени визите в един конкретен момент в бъдещето. Смятам, че това има огромно политическо значение. Освен това, тази отмяна на визовия режим ще увеличи авторитет на Европейския съюз в тези страни, в които ще бъде отменен визовия режим. Има още един въпрос, който предизвиква доста противоречия и аз Виждам, че господин Брок е доближил до този въпрос. Става дума за това дали да се включва въпроса за членството в този документ. Това е един въпрос, който не е решен в доклада категорично. Благодаря ви, господин Сивич. Сега давам думата на господин Шолц, докладчик Сянка. Ein, ein U statt einem O, also Schulz. Аз се казвам Шулц, не Шолц, но, но няма проблем всъщност. Първо, е, искам да подчертая, че е, доклада е всеобхватен, много добре структуриран, е, който предлага доста добри насоки за работа в областта на човешките права а, точно в посоката, която е нашия парламент настоятелно подкрепя. Това, което, за което настояваме е, е да видим каква роля ще играе Европейския фонд за демокрация, какви ще бъдат неговите задачи или спектър от задачи. Също се отнася и до Европейската служба за външни дейности. Тук също е важен въпрос до каква степен за бъдеще Европейската служба за външни дейности в посредничеството при конфликти, например в Беларус, където от президентските избори насам се наблюдава засилване на напрежението. Това най-вероятно ще се обсъди на срещата в Варшава, но също така и в преговорите 5 плюс 2 за Приднестровието. Е, искаме да знаем кой ще представлява позицията на Европейския съюз. Е, доклада е, поставя и въпроса за насърчаване на развитието на гражданското общество. А, имаме добър опит а, в работата, макар че в Евронест не участват представителите на Беларус и там има 10 свободни места, тъй като техният парламент не е демократично избран. Надяваме се през следващата година нещата да се променят. и тук за нас е важен въпрос до каква степен може да подкрепим развитието на гражданското общество. И още веднъж ще поставя много ясно нашето предложение трябва ни а, местен офис, а, който да координира работата на място. Благодаря. Грация, онореволе Шулц. Благодаря, господин Шулц. Господин Панцери има думата. Благодаря. Ще се изкажа по южното измерение – Съгласен съм с подхода на господин Давид. Мисля, че ние трябва да направим анализ на ситуацията, тъй като региона на Средземноморието е в процес на промени. Имаме нужда от политически инструменти Съюз за Средиземноморието може да бъде много по-гъвкав инструмент, отколкото сме смятали принцип. Път, който следва да спазваме е повече за повече. Също така искаме съответните е, страни да тръгнат по пътя на повече демокрация, мобилност, е, е пазари. Мисля, че в този смисъл е уместно за нас е да набележим приоритетите. Не искаме чисто и просто да прилагаме подходи, които нямат връзка с реалността. Това е нещо, което трябва да бъде откроено по-ясно в доклада. Ние трябва да, се, трябва да отчетем реалността в района. Има страни, които са по-различни. Тунис, например, е страна, в която могат да, може да се очаква, че ще настъпят реални промени и в политиката за съседство ние трябва да се стремим към повече финансова щедрост, за да могат лабораторните условия да се превърнат в пример за всички страни, в които настъпи арабската пролет. Така че тази пролет да се превърне в нещо друго. Благодаря, господин Панцери. Госпожа Лохпилер. Благодаря, господин председател. Поисках думата. Всъщност госпожа Флотра отговаря за южното измерение, но не може да бъде тук. В доклада има някои много важни елементи мобилност, структурина на мобилността в Средиземноморския регион – и използвам тази възможност да посоча, че миналата седмица в Страсбург взехме решение за новия мандат за Фронтекс. Мисля, че ще има промени в бъдеще за осъществяване на европейската политика по външните граници. Друг въпрос. Не бива да забравяме, че в различните страни има различни условия. Как стоят нещата с върховенството на закона? Изграждането на структури, особено на съдебната власт. Това са области, в които предстои много работа. Благодаря, господин Ромеро Лопес. Госпожа Ромеро Лопес. Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа и също така ще внеса изменения. Новия динамичен процес в някои страни хлябостроите по южните брегове на Средиземноморието няма общо с предишни динамични процеси. Средиземноморието като район на сигурност, споразумения за реадмисия, това е нашата първа цел и механизмите, които създаваме за да контролираме иммиграцията и потоците от беженци. Това са въпроси, по които трябва да се водят преговори с нашите партньори, за да подобрим качеството на живот на тези хора. А, нека да преразгледаме своето становище по въпроса. Необходима е координация. Плановете ни до сега бяха свързани с държавите. Изменението, което аз ще внеса към изменението, е, е в смисъл, че сътрудничеството трябва да се засили но то трябва да бъде децентрализирано. Децентрализирано ние трябва да сътрудничим с общините. В миналото има трудности в това сътрудничество. Сега имаме засилено европейско присъствие, повече капацитет по отношение на контролиране на средствата. Имаме нужда от децентрализирано сътрудничество с общините. Това е задължително, ако искаме да бъде постигнат някакъв напредък. И ако искаме тези градове, общини и градски райони да се развиват, в това число и а, за хората, които живеят далеч от бреговете. А, не е нужно тези проекти да бъдат а, големи и грандиозни. Достатъчно да има малки, но осъществими проекти, които да дават действително резултати. Председателят благодаря госпожо Ромер, госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. Аз искам да се присъедини към това, което казаха моите колеги от а, Зелените. А, аз също мисля, че докладът е не само добре структуриран, но поставя на праден план един от най-важните елементи на новата политика на съседство. това е принципа на партньорство, който да не работи само на принципа повече за повече, е да не засърчава развитието на гражданското общество. Подкрепям моя колега, който смята, че в Брюксел трябва да се създаде координационен офис, който засилено да работи по координацията и да лобира за развитието на гражданското общество както в интерес на Европейския съюз, така и в интерес на а, държавите. А, ние от страна на зелените искаме да предложим а, всяка година не само да би могла да се проведе оценка на а, човешките права, на състоянието на човешките права, това трябва да се въведе като задължение. Друго нещо, що се отнася до свободната търговия, а за разлика от колегата Милан Мон, смятам, че а, за още дълго време отношението трябва да бъде несиметрично, тъй като економиката на Европейския съюз и економиката на тези държави в никакъв случай не могат да се сравняват. А, а, и аз мятам, че този асиметричен подход а, а, ще бъде по-добър за устойчивостта и за устойчивото развитие на тези държави. Благодаря. Благодаря на госпожа Луна, че казва председателя. Няма други желащи да се изкажат. Има ли представител от службата за външни дейности, който да иска да се изкаже по този въпрос? ако да, с удоволствие ще ви слушаме. А ако не, ще дам думата на докладчика, господин Брок, за заключителни бележки. И след това на господин Сивец. Благодаря, господин председател. А, аз ще предам а, вашите коментари на господин а, Давид. Мисля, че те ще се приемат положително, тъй като докладчик очаква вашите изменения. Що се отнася до въпроса, който засегна господин Шулц за фонда. Вечер говорих по този въпрос с комисаря Фюле и Полски външен министр също много се интересува този въпрос, но създаването на един такъв фонд а, отнема а, доста време, за да се извърши цялата юридическа работа и така нататък. А, Въпросът е, че докато се създаде този фонд, може да се използва настоящ инструмент за правата на човека. Този инструмент може да се използва по един по-гъвкав начин и така да подкрепим демократичното развитие и човешките права. докато този Европейски фонд за демокрацията стане факт и заработи, трябва да се използват до сегашните инструменти. За, във връзка с това, което каза господин Сиевич, следното. Мисля, че се споразумяхме за една формула, към която трябва да се придържим. Първото, нещо не се оспорва от никого, а, че страните от, източното, от Южното партньорство разполагат с член 49, който продължава да бъде в сила не, или не. Те имат право да подадат заявления, ако условията са изпълнени. Но а, аз мисля, че избрахме компромисна формулировка. Въпроса за европейската перспектива. А, това понятие обхваща всички възможности. Споразумение за асоцииране, споразумение за свободна търговия и е, така нататък и ще видим дали това ще доведе до по-тясно обвързване. Надяваме се да не предизвикаме е, на празни надежди. А, и не бива да а, се създава един автоматизъм за членство и отрицателни настроения в страните а, членки срещу това развитие. А, и за това, според мен, трябва да изберем едно решение стъпка по стъпка, което да позволи а, да се постигнат конкретни ползи за гражданите на тези държави. Затова мисля, че компромисите, които вече сме постигнали, не бива да бъдат обсъждани отново и отново и да бъдат поставени под въпрос. Allora, mi mh, viene detto, sì, l'ho visto arrivare, un attimo, onorevole Sivic, c'è prima... Благодаря ви, господин Сивец, но само ако ми позволите аз да кажа нещо, господин Дав, който е автор на становището на АВКО. Тук що влезе в залата. Ще му дам думата и след това на вас, господин Сивец. Заповядайте, господин Дав. Благодаря ви много, господин председател. Моите извинения, но просто нямах възможност да дойда по-рано. Както вие казахте, аз съм автор на становището от страна на АВКО. Смята, че трябва да се кажат няколко неща от принципно значение. Първо, що се отнася до Съюза за Средиземноморието? Абсолютно е необходимо да осмисляме много критично това творение. Is, was... Лично смятам, че този съюз беше създаден от хора, които не разбират Европейския съюз и които не разбират и Средиземноморския регион. В чисто институционално отношение Това е нещо, което не носи реална полза, която ние бихме очаквали и изисквали от една европейска политика. Затова смятам, че следва да сме критично настроени към идеите да се продължава действието на Съюза за Средиземноморието, поне в сегашната му форма. Ние ще се стремим да постигнем това на срещата на върха Европейския съюз, съюз за Средиземноморието и ще се стремим тези взаимоотношения изцяло да бъдат включени в компетенциите на Баронес Аштън и Европейската служба за външна дейност. Освен това, ако говорим за по-дългосрочна перспектива, необходимо е да се направи промяна в договора, но това е разумно в светлината на член 49. Може би по чисто дипломатически съображения това се избягва от докладчика в комисията ФЕД. напълно е възможно комисията АВКО да предложи промяна в договора в бъдеще и това ще бъде един пакет от изменения. Чрез него ще се създаде специална категория асоциирано членство в Европейския съюз. Това ще обхваща три категории държави. Първо, държави, които не могат да се присъединят към Европейския съюз, поради това, че те не са европейски държави. Втората категория са държави, които не се стремят да влязат в Европейския съюз, въпреки че по принцип те биха могли. И третата категория са държави, които биха се опитали, но не биха могли да отговорят на критериите за пълноправно членство. Мисля, че в бъдеще няма да можем да избегнем едно институционално обсъждане на подобна идея. Не мисля, че множеството като цяло прагматични и понякога конюнктурни, двустранни и многостранни отношения могат да бъдат устойчиви в контекста на европейската политика за добросъседство. Не смятам, че това е една устойчива основа за дългосрочно партньорство и дългосрочна политика за добросъседство. Ще внеса становището на АВКО във вашата комисия, за да може да го обсъдите. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Дав. И сега накрая давам думата на господин Сивец. Той е докладчик по северното измерение. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на всички колеги, които изразиха своята висока оценка за този продукт, макар и все още не е завършен. Разбира се, те първа предстоят обсъждания, те първа предстои доклада да се подобри. Ние ще се стремим да обединим всички предложения и изменения по един много добросъвестен начин. От нашето обсъждане днес става ясно, че нямаме никакви разногласия по същество. Всички искаме тази политика да се подобри и да може тя да бъде една работеща, ефективна политика в бъдеще. Ще добавя едно-две неща. Както знаете, всичко, което се отнася до тъй нареченото членство, се отразява в точка 14 на доклада. Формулировката отговаря до голяма степен на казаното от господин Брок и аз много се радвам на това. Второто, което искам да кажа, че, че Европейският фонд за демокрация е една нова структура, която дори не е включена в доклада. Тази идея беше предложена за пръв път от външния министр на Полша, но все още това е само едно предложение, една идея. Ние се ръководим от принципи, които са ясно заявени в нашия текст. Този фонд ще бъде смисъл, ще има смисъл този фонд само ако той носи реална полза на страните, на които ще се предоставя финансиране. Ще има смисъл да има такъв фонд само ако той получава средства и ако тези средства се разходват смислено, ако това ще е поредната бюрократична занимавка, няма смисъл такъв фонд. В отговор на казаното току-що от господин Дав, особено, що се отнася до необходимостта от създаването на промени в договора за асоцииране на нашите партньори. Това е една съвсем нова идея и все още не съм подготвен да и дам оценка. Няма да изразя своето мнение по тази идея, но ако започна процедура за промени в договора, за асоцииране на тези три групи страни, то тогава ще почнем да мислим кои страни искат или не искат да влязат в Европейския съюз, кои могат или кои не могат. Мисля си, че тук има много голям риск, свързан с внасенето на промени в договора. Винаги се сблъскваме с проблеми, когато се опитваме това да направим. Но ако въведем някакви такива предпазни клаузи или условия, няма да има възможност за страни изобщо някога да се присъединят към Европейския съюз, защото има страни, които искат да се присъединят към Европейския съюз и едва ли те биха се радвали, ако има такива излични категории в европейските договори. Гос... Аз говоря от моето име и от името на господин Давид, на когото пожелавам всичко най-добро и ще продължим обсъжданията. Председател, благодаря ви, господин Сивец. Както казахме, крайният срок за внасяне на изменения е 7 октомври в 12 по обяд. Сега преминаваме към пета точка от дневния ред. Разширяване на приложното поле на разпоредбите на споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Узбекистан. Госпожа Кил Нилсен е сред нас. Много ви благодаря за проявеното от вас търпение il, il posporre diciamo, il punto all'ordine del giorno che la riguarda e le do subito la parola. Наистина малко забавихме обсъждането на тази точка от дневния ред. Заповядайте, госпожо Кил Нилсен. Благодаря, господин председател. Имам желание да кажа, че по това становище за търговията с а, текстилните изделия с Узбекистан сме постигнали напредък. Проведахме среща на докладчите в Сянка. Движим се към компромис. Както си спомняте, господин Брок изрази желание за среща с експертите от Централна Азия. Тази среща беше проведена с членове на комисията АФЕТИНТА и комисията по правни въпроси. Тази идея беше много интересна и успяхме да изслушаме изявления и препоръки на експертите. Искам да напомня, че ние че нашата позиция се доближава към тази на комисията Инта и аз съм настроена оптимистично относно възможността за постигане на компромис. Благодаря. Председателят, благодаря, госпожо Нилсън. И сега с удоволствие давам думата на докладчика в сянка за НП, госпожа Еге. Благодаря ви, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика госпожа Хил Нилсън и да я поздравя за свършената работа съвместната ни работа беше много добра и насочена към единствената цел, в крайна сметка, да създадем един добър доклад. Госпожа Нилсън, както и ние, получихме 192 предложения за изменения и в момента ни предстои задачата да ги обобщим и да ги интегрираме имаме в текста на доклада. Мисля, че голямото мнозинство, поне от моя гледна точка, е положително настроено към този да... Извинявайте, че ви прекъсвам. За какво говорим? За търговията с текстилна изделия и стратегията за Централна Азия. Аз започнах своето изказване по становището за памука, а не доклада за Централна Азия. Всъщност, пета точка в дневния ред предвижда приложното поле на разпоредбите по отношение на страната търговия с текстилни изделия говорим за доклада, а не за памука. Говорим за доклада, каза председателят. Господин председател, след като говорим за доклада, аз също малко се е, очудих, е, че дадохте думата на госпожа Кил Нилсън, като докладчика, следователно говорим за памука. В този доклад за стратегията за Европейски съюз в Централна Азия, аз искам да благодаря на колегите, като госпожа Егле, които участваха активно в работата и да при... които предложиха изменения. Нейните предложения от нейните предложения текста спечели. И други колеги също така отправиха предложения. Това, което искам да кажа днес е, че в този доклад в хода на писането решихме да запазим структурата на предишния доклад по 2007 година, не за да ни е по-лесно, защото ни се струва, че е много важно и в този доклад да посветим една част, която да е посветена на различен подход към страните от Централна Азия. И това, което ни беше казано от официалните представители на тези страни, както и от сдруженията, като НПО и така нататък, ни е, потикна да адаптираме своята програма, своята помощ към потребностите на всяка страна и към степента на отвореност на всяка страна. И затова ни се е, струва, че е важно да адресираме конкретни забележки към службата за външни действия по отношение на всяка страна. Поставим акцент върху а, е, този момент, тъй като между нас а, е, все още има известни различия и аз искам да изясня нещата. Тази част на доклада е посветен на диференциран подход. Разбира се, регионалното сътрудничество е много важна цел, която сме си поставили. Вторият момент, на който искам да се спра днес аз поставих акцент върху въпроса за сигурността. Но сигурността в Централна Азия е всъщност всъщност се възприема като сигурност от страна на режима. А това, за което се говори в доклада е човешка сигурност, сигурност в полза на населението и това, което и това е всъщност много важно в доклада. В нашите програми, в нашите дейности това трябва да бъде основен момент, тъй като ще придаде легитимност на присъствието на Европейски съюз в този регион. Поставям акцент върху този момент, тъй като не съм сигурна, че всички колеги а, СПА са съобразили 100% с тези съображения. Госпожа Егле със сигурност има много предложения. Следващата седмица ще предложим една среща, за да приключим работата. Това е от мен. Благодаря за вниманието. Благодаря на докладчика. Госпожа Егел, има думата. Благодаря ви, господин председател. наистина никак не е лесно да се е, разграничат двете теми. Все пак трябва да го направим. Още веднъж благодаря на госпожа Кил Нилсен. Тя е права, както казах и самата аз. имаме цели 192 изменения и ще трябва да направим така, че да намерим ясната линия на доклада, но повечето от тези изменения са положителни и подкрепят доклада. Аз съм оптимистка, мисля, че ще имаме добър доклад на финала. Въпросът за сътрудничеството между Европейския съюз и Централна Азия се повдига в повечето е, изменения и за мен е важно да изясня едно нещо. Централна Азия е, е регион, който се намира между Русия и Китай. Целият регион гледа към Европа и към Европейския парламент, най-вече хората в тези държави и мисля, че имаме една съвсем конкретна задача. От гледна точка на ЕНП бих искала да кажа, че европейските ценности, в това число и правата на човека и демократизацията са най-важния въпрос, за който непрекъснато трябва да се настоява. Наблюдаваме обаче на много места, че без успоредното развитие на економиката не е възможно да се създаде сигурност за хората. Затова демократизацията и економическото развитие според нас трябва да бъдат разглеждани заедно. Едновременно с това трябва да поискаме диверсифициране на економическите отношения. Да, трябва задължително да направим така, че да не се интересуваме само от суровините на тези държави, а и от техните хора и да направим така, че чуждестранните инвестиции, чуждестранни инвестиции да бъдат направени и в промишлеността, в производството на тези държави. В отделни държави, като Туркменистан и Казахстан, места в текста за тези държави сме записали определени неща, но според мен за всички държави е важно ние да разговаряме с тях като с равнопоставени партньори и да не пренасяме цялостното мислене, присъщо на нашата традиция и култура върху хората от тези държави. Трябва да направим така, че да покажем уважение към техните традиции и към тяхното различно минало. Много от трудностите могат да бъдат а, а, разглеждани само в контекста на региона и проблемите могат да бъдат решени само в този контекст. Трябва да насърчим, да подканим правителствата да се отнесат сериозно към проблема с водните ресурси, миграцията и така нататък. Трябва да поискаме от тях да покажат по-голяма воля за промени. Европейските посолства в централноазиатските държави не трябва да съществуват само на извинете, послания да съществуват не само на хартия, а, а и с делата си да насърчим по-засиления обмен между парламентите на Централно-Азиатските държави и Европейския парламент, за да насърчим взаимното уважение, взаимното разбиране и сътрудничеството между тези институции ние настояваме Европа да бъде по-засилено включена в диалога за правата на човека а, обръщайки се към своя опит през годините, а, мога да кажа, че в тези държави все още съществуват много открити въпроси. А, а, говорихме с госпожа Нилсен и с Уницев по въпросите най-вече на детския труд, но този разговор с Уницев ми помогна и за доклада, за който сега наговорим, тъй като ние желаем да се направят инвестиции в образованието а, и освен да поставяме искания, трябва да предложим и подкрепа, например за ученето през целия живот, подкрепа за образованието в, на, държа, на деца и младежи, най-вече в селските региони. Както както каза госпожа Кил Нилсън, ще продължим работата по доклада. Аз трябва да направя още едно предложение, което сега правя за първи път, защото чак сега а, виждам. А, в комисията разполага с инструментите TAIEX, Twinning и Sigma, инструменти, които до този момент не работят с държавите от Централна Азия. Но тъй като тези държави трябва да подобрят своя статут на страни кандидатки и страни съседки на Европейския съюз, биха могли да бъдат изпратени експерти от европейската администрация в тези държави. И това би могло да бъде едно от нашите искания, което да внесем устно, поне да се помисли по въпроса за изпращането на експерти от европейската администрация в тези държави, които а, а, в кратки срокове да ни дадат препоръки за това какво можем да направим. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Европейската служба за външна дейност. Не няма представители. Давам думи на докладчика за заключителни бележки. Благодаря ви. Много се радвам, че всички сме съгласни по принципните въпроси, отразени в доклада. Госпожа Егле е права, когато казва, че е необходимо да имаме един регионален форум, който да предложим на страните от Централна Азия, така че да има един парламентарен обмен между нас и парламентаристите от Централна Азия. Наистина трябва да контактуваме на парламентарно ниво. Смятам, че това ще ни помогне да преодолем поне някои от проблемите, които в момента съществуват и които са изброени в доклада. Що се отнася до продължаването на обмен, не бих могла сега в момента да отговаря, но смятам, че наистина основната ни насока е насърчаването на принципите на правовата държава и човешките права, както и демокрацията като цяло. Председател благодаря ви, госпожо Кил Нилсен. Гласуването ще се състои на 4 октомври и сега можем да преминем към следващото мнение. Благодаря ви, госпожо Кил Нилсън. И така, по преминаваме към споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия. Отново имате думата, госпожо Кил Нилсън. Благодаря ви. Това е проекто становище. Става дума за нещо, което е и в компетенциите на парламентарната комисия по човешки права и по външна търговия. Най-вече сме загрижени от използването на детски труд при събирането на памук и отглеждането на памук. Puisque nous avons eu hier une réunion euh, ensemble, commune. И е, вчера имахме заседание в комисията ЕКОН, срещнахме се с експерти, които ни предоставиха както допълнителна информация, така и ни дадоха някои чисто практически препоръки. така че да можем да постигнем намаляването на използването на детския труд при отглеждането и събирането на памук. Председателят, благодаря ви. Мисля си, че това е всичко. Колегите имат ли желание да си скажат? А, да, госпожа Ягле, заповядайте като докладчик Сенка. Извинете ме, че говоря от името на госпожа Вайдера, която е нашия докладчик. Сянки днес не може да присъства. А, благодаря и за този доклад на госпожа Кил Нилсен. Това е доклад, който се, по който все още се работи. Бих искала да засегна тук двата големи въпроса, по които имаме, макар и различни мнения. От гледна точка на ЕНП няма смисъл да се спира работата по двустранното споразумение с аргумента, че първо трябва да се реши въпрос с детския труд и така нататък по начина по който ние си представяме и едва след това да започнем работата по споразумението за памука Узбекистан няма нужда от нас а, а, в търговията, защото те имат Китай за партньор. Ние въпреки това ще продължим да носим обаче памучни дрехи с памук, произведен в Узбекистан. И ще кажа на останалите колеги, че ние трябва да поставим условия, да поставим искания, а, така както ще направим в Киргистан, Узбекистан и така нататък. А, но да не спираме сътрудничеството, а да го продължим. А, много беше радващо вчера за мен, когато чух от представителите на ЮНЕСКО, които казаха, че те имат пълен достъп до Узбекистан. Според тяхната информация вместо 2 милиона деца на памучната плантация работят 1 милион деца. Това все пак е намалило броя до а, на, на, на половина. А, просто трябва да заявим, че когато държавата произвежда памук, трябва да го прави съответствие с съвременното развитие на техниката, т.е. да използва машини и така нататък. Тази точка трябва да бъде задължително а, включена. Нещо а, против, което съм аз, е следното. А, е формулировката най-реакционната диктатура на, а, на този свят. Аз мисля, че не можем да си позволим да твърдим като Европейски парламент най-реакционната диктатура на света. Мисля, че ще успеем да намерим обаче формулировка. Благодаря ви. Bene, grazie onorevole Jäger. Non so se... Благодаря, госпожо Ягле. Не знам дали други колеги искат да се изкажат. Може би господин Сивич, заповядайте. Благодаря. Аз замествам Елени Копа. Поради промените в дневния ред, тя не можа да представи позицията на групата лично. Искам да посоча, че макар да споделяме критичните забележки по отношение на спазването на правата на човека и действията на властите, искам да посоча, че има доказани случаи на експлоатация на деца в тази област което е и предмет на то на договора, на доклада. Ето защо ние ще призовем властта в страната да прекратят експлоатацията на деца или на принудителния труд на деца. Като социалисти ние ще внесем изменения в този смисъл. Но това е особено важен въпрос. Благодаря. Някой от службата за външни действия иска ли да коментира? Не. Добре. Тогава можем да преминем а, към гласуването на 4 октомври. В дневния ред не е предвидена друга тема и затова благодаря ви за съдействието. Следващото заседание ще се проведе в Брюксел на 4 октомври от 3 часа след обяд. Приятен път!